Okay, colleagues. И така, колеги, вече малко сме закъснели, така че нека да пристъпим към дневния ред. Първо е проемане на проекта за дневния ред. Мисля, че можем да го приемем, както и да одобрим протоколите на заседанията ни от февруари и март имам да направя няколко съобщения. Първо да ви съобща, че секретарията наистина е, е прекрасен. Те са обобщили всички петиции за 2015 година. И така, че ще получите последните документи СИР за тази седмица за разглеждане, което означава, че вече наваксваме все повече и, изоставането и до края на годината се надявам да нямаме изобщо никакви закъснения. Господин Валенса, чухте ли какво ви казва? Е, обърнахте ли внимание на факта, че вече наваксваме във все по-голяма степен и до края на годината вече няма да имаме и изоставане? Така че секретариатът наистина заслужава похвала за добре свършената работа. Сега, запитвания отнесно списъка по раздел Б. Е, по този въпрос е, и предвид започването на дискусии по процедурата в насоките за Петин, обръщам внимание, че вече съществуващи съобщения на комисията или други документи могат да станат повод за приключване на петиции от списъка Б. Така че когато искате по-нататъчни предложения. Първо проверете в електронните петиции и пити дали е, е направено достатъчно, за да може да се приеме една петиция. Понякога се иска повече информация, когато информацията вече е на лице, но няма кой да провери. Така че след това точка 5 нямаме запитвания по точка разни. А по шеста точка се радвам да поставя на вашето внимание петиция 1270 от 14 година относно манипулиране на словашките телевизионни лицензии от господин Ян Лутеран. Така че с радост ви давам думата, като ви припомням, че имате максимум 5 минути време да представите вашия въпрос. You are most welcome, sir. And the... Заповядайте, господине. Можете в рамките на 5 минути да представите своята а, петиция. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Thank you. Ще говоря на словашки. Надявам се, това няма да породи затруднения. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, първо искам да обърна внимание на оригинала на петицията. Имаше специална записка от 2015 година, от октомври месец. Оригиналната петиция третира въпроса за нарушение на правата на е, за обществените телевизии. По закон от 2012 година гражданите са задължени да платят, да плащат за обществените телевизии, което нарушава техните права пред закона тези телевизии са регистрирани, но фирмата не е в състояние да ни предостави съответните услуги. Някои граждани имат твърде прости е, е, телевизионни приемници и не могат да гледат тези програми. Има пък други, които е, ползват сателитни услуги, които се предоставят от държавни фирми. Няма надзор върху това как се осъществява сателитното излъчване, което е поверено на частна фирма, която ако ако гражданите не плащат таксата, тази фирма, която е с седалище в Люксембург, блокира и ползването. Освен това, тя злоупотребява с личните данни и упражнява натиск върху гражданите да плащат такси. Това нарушава правата на потребителите. Фирмата разпраща писма и тези писма се изпращат до всеки не като препоръчена поща. Това води до объркване с пощите и объркване на получателите. Това означава, че обществената телевизия е, излъчване се предоставя до всички срещу заплащане, а това е частна фирма, регистрирана в Люксембург, която поради мястото си на регистрация може да бъде контролирана единствено от Люксембург те променят понякога данните, което прекъсва е, сигнала, блокира се и когато гражданите се оплакват от това блокиране, трябва да се обаждат на скъпо платен телефонен номер. Да не говорим, че е много трудно да се свържат с оператор. След това гражданите са принудени да подновяват картите си за, за гледане на телевизия, блокират се съществуващите карти, налага се пререгистриране отново срещу заплащане заплащане и всичко това при крайно неизгодни условия. Държавата не изпълнява своите регулаторни своята регулаторна функция. Националните органи в Словакия бяха сезирани, но не предприеха нищо това е нарушение на картелното право от тази фирма, регистрирана в Люксембург, в Словакия и в Чешката република. Решенията на съда по дело 7512 не разрешава проблема говорим за сериозно посегателство върху правата на гражданите с нашата петиция. Молим европейските евродепутатите да помогнат за разрешаване на този въпрос, който се точи и протака вече от години. Това е съм по същество, по същество петицията. ние бихме искали тя да бъде предоставена. Не зная дали европейските депутати са прочели тази петиция, защото това, което е представено, не отговаря на същността на нещата. говори се за директива 9546 от 2006 година и се настоява, че националните органи трябва да решат този въпрос като комисията заявява, че националните органи са компетентни по този въпрос. Те трябва да решат какви такси трябва да се плащат. А в третия отговор на комисията четем, че всеки клиент може да откаже от услу... да се откаже от услугите при нарушаване на условията за предоставянето ми. Искам да попитам дали комисията не разбира този въпрос. Ние сме добре запознати казва председателката, ще изслушаме и представител на комисията вие ще имате възможност да вземете думата за две минути. Да, разбирам. Дадох ви пет минути, вие вече говорите 7 минути. Мога ли да продължа, питам носителят? Можете ли съвсем накратко да обобщите? Две минути? Не, нямаме две минути. В края на дискусията вие ще имате две минути. Сега вече не. М може би Дадох ви пет минути, казва председателката. Не можем да през това време дават. Да, мога ли да продължа? Не, имахте право на пет минути, вече говорите седем минути. Нима пита вносителят. Ето, той, това се отчита на... Сега трябва да чуем Евнике Прокоп от комисията за да чуем становището на комисията. След това ще има дискусия и след това ще чуем отново вас. Моля, използвайте възможността за превод, използвайте слушалките. Сега комисията. Благодаря, госпожо председател. Аз съм с колега от Генерална дирекция Канект, аз съм Генерална дирекция Правосъдие. Най-напред искам да уверя вносителя, че ние се запознахме с резюмете, както и с пълният текст на петицията, който беше цитиран тук. Според нас и това е основата, на която стъпихме, когато дадохме своето становище, че се поставят два въпроса. Първо, свободен достъп до обществено радиоразпръскване в Словакия. И на второ място, че в момента, когато достъп е възложен на частна фирма, че се твърди, че е имало манипулиране на пазара и че е имало промяна в условията на договорите за потребителите. Освен това, вносителят твърди, че правото на защита на личните данни е нарушено и твърди, че словашките власти не са осъществили надзорните си функции. Комисията изготви съобщението, като направи анализ на правните разпоредби, които са в сила. Също се разгледаха и компетенциите на комисията в тази сфера. Комисията заявява, и сега се спирам на частта, която се отнася до защита на личните данни, а после колегата ще се ви запознае с въпросите, свързани с далеко съобщенията. Говори се, че има нарушение на личните данни, когато се обработват. Ако те не се обработват, тогава няма нарушение Става дума за адреса, за дата на раждане и прочие. И се прилагат в този случай нормите за защита на личните данни. Но не е вярно, че се разглеждат чувствителни данни за съответното лице. Това не отговаря на истината, защото такива данни са информация, свързана с религиозната принадлежност, дали участвате в профсъюзи и прочие. В този случай няма нарушаване на чувствителни лични данни. Освен това, спазването на принципите за защита на данните. Те изискват да се разглежда тези данни по лоялен начин, да има прозрачност. Няма такова нарушение този случай. Също искаме да подчертаем, че твърдението на вносителя, че са нарушени правилата за защита на личните данни в отношенията между в случая частни лица и частни компании. И тук комисията няма компетенции. Това е в компетенциите на националните органи. Затова ние съветваме да се обърне вносителя към надзорните органи в държавите член, държавата членка, тъй като те са тези, които трябва да разгледат подобна жалба и да предприемат нужните мерки. Това беше за защитата на данните. Сега колегата ще продължи по темата за далекосъобщенията. съобщенията. Oh, Аз ще продължа по въпроса за това, какви са компетенциите на комисията и на Съюза в финансирането на обществените радио, радио разпръстващи компании. Има протокол 29, който е в сила той е част от договора за функционирането на Европейския съюз. В този протокол се казва, че държавите членки имат компетенции за финансирането на обществените а, организации за радиоразпръсване и организацията и финансирането става в държавите членки и не трябва да нарушава конкуренцията в Европейския съюз, така че да се наруши общественият интерес. Държавите членки са компетентни за организиране на финансирането, както и за условията и модалностите на финансирането. Това не означава, че няма никакви компетенции на европейско ниво, но към момента и на базата на получената информация ние не виждаме по какъв начин е, е, комисията би имала компетенции е, да упражнява надзор в конкретния случай. Благодаря. Сега давам думата на колегите да направят изказвания или пък да поставят въпроси. Господин Мариас има думата. Благодаря. И така, въпросът е каква степен има нарушение на юриспруденцията. Вносителят на петицията твърди, че става дума за разпространението, за разпределенето на компетенциите, и че таксите са прекалено високи. и че няма конкуренция, само един е операторът, който предлага тази услуга. И ако бъде преустановено предоставянето на услугата, е необходимо, за да се възстанови доставката на услугата, клиентът да се обади по телефон, което струва скъпо, както стана ясно. Тук става дума за монопол на пазара, според мен. Това, според нас, е сигнал, който се отправя чрез петицията – че серверите в случая са изцяло под контрола на доставчика на услугата. Що се отнася до личните данни, аз не съм съгласен с казаното от представителите на Европейската комисия, защото тук имаме класически случай на частен монопол, който предлага много скъпоструваща услуга и начина по който се управлява в момента е по-скоро злоупотреба с господстващо положение на пазара. Има и политически елемент е, всичко това. Има злоупотреба с е, прилагането на регламента. А по отношение на личните данни е, са ни необходими допълнителни данни от страна на вносители на петицията за да се установи дали има нарушение на протокол 29. Когато говорим за това как се отразява на вътрешния пазар и е, какво е влиянието на монополите, именно е, това е въпросът, който изисква допълнително проучване. Питър Яр. Първият ми въпрос към вносителя, както казаха от представителите на Европейската комисия, е първо да се обърне към националните органи за защита на личните данни или пък омбудсмана, който отговаря за защита на личните данни. Това трябва да се изясни от самото начало, тъй като публичното радиоразпръскване е национална компетентност. Господин Марайс каза, че нещата са по-сложни, когато става дума за това дали има нарушение на европейското законодателство. Тук е, нещата не са толкова ясни. Въпросът ми е дали са изчерпани националните канали за изясняване на ситуацията, тъй като става дума за услуга, която е в правомощията на държавите членки. Освен това, трябва да се спазва националното законодателство при определенето на таксите, които се плащат за услугата. И в тази област ни е необходима повече информация, за да разберем има ли някакво нарушение на европейското законодателство. Първата стъпка трябва да бъде е националните власти да бъдат сезирани и съответно да се получи тяхната информация от тяхна страна. Следващият оратор. Благодаря ви. Аз също ще говоря на словашки. Можем да разгледаме въпроса от три гледни точки. Първо, в Словакия имаме орган за защита на личните данни. Това е орган, който трябва да изпълня своите ангажименти, своите задължения и той е първата инстанция, към която трябва да се обърне един а, петиционер. Освен това да се изясни дали има някакво нарушение на вътрешния пазар, да се поиска информация за това, как се събират е, тези такси от гражданите. Другия въпрос е отнася до Люксембург, тъй като фирмата, за която става дума, е регистрирана в Люксембург. И за това е необходимо да се установи контакт с властите в Люксембург. И на трето място може да се поиска тук в Европейския парламент да дадат своето становище, например ИМКО, да се види какво мислят те по въпроса. Благодаря. Няма други депутати, които да са поискали да вземат отношение. Затова дам думата отново на вносителя. За две минути, моля ви. Добрый дойм, претъж... Най-напред, е, това, което беше е, казано току-що, аз е, почувствах, че има някакво положително отношение, но искам да запитам дали не считате, че ние се обръщаме към тези отговори, към съответните министерства. Ние сме го направили това преди две години. Обърнали сме се и към Словашкия парламент, към омбудсмана, и омбудсмана отговори, е, че това не е в нейната сфера на компетенции. След това въпросът беше отнесен към е, инспекцията по търговските въпроси, след това към чешката инспекция, е, чешките органи по далеко съобщения наложиха 15 милиона крони глоба, много висока, но съответната фирма не реагира, те просто промениха името на фирмата. И това продължава от години. Проблемът продължава от 2014 година насам. Има хиляди граждани, които са подали жалби и ние сме направили от наша страна всичко, което е необходимо съгласно закона. Имайте предвид, че проблемът е сериозен. Някой някъде манипулира електронни данни. Вие като гражданин плащате, държавата плаща на фирмата, на телевизията, която осигурява услуга и тази и същата компания иска отново гражданите да внесат такси за същата услуга. Ситуацията е изключително болезнена и моето впечатление е, че не се разбираме помежду ни много добре, защото а, за, засегнати а, стотици хиляди семейства Казва се, че ако не се плаща за услугата, която предлага а, обществената телевизия, тогава тази услуга ще бъде прекратена. Това са писмата, които получават а, потребителите. 51% дял бяха продадени на Deutsche Telekom, оттам бяха препродадени на трета фирма, така че проблемът остава. Председателката, съжалявам, че трябваше да ви прекъсна преди да се завършите изречението, но аз ви дадох две минути, а вие говорихте три. Благодаря ви за разбирането. Доколкото разбирам, нямаме други желащи да се изкажат, така че аз ще се опитам да обобщя. Колегите не казаха нищо допълнително, затова разбирам, че господин Мариас, господин Жаки иска тази петиция да остане отворена. Това ми става ясно от казаното. Тоест тази петиция остава отворена и казваме на господин Лутеран, който е вносителя, че вашите притеснения са сериозно отчетени от Комисията по петициите. Що се отнася до аспектите, свързани с защита на личните данни, ние ще обърнем внимание то върху този проблем на органа за защита на данните в Люксембург както и към Органя за защита на данните в Словашката република. Ще поискаме тяхното становище. Що се отнася до условията на договорите, ще предадем въпроса към Словашката търговска инспекция с молба да се произнесат по същество на тази петиция. Ще изпратим също петицията за сведения до ИТРЕ и ИМКО, защото това са парламентарните комисии, които се занимават с договорните аспекти. Ние ще разгледаме отново този въпрос в комисията. Господин Мариас, какво е вашето мнение? И трябва да поискаме комисията да изясни условията на договора тъй като става дума за злоупотреба с господстващо положение. И за това, според мен, Европейската комисия трябва да разгледа този случай. Можем да кажем, каза председателската, че това е в компетенциите на държавите членки. Те трябва да определят условията и модалностите на финансирането на публичното радио и телевизия. Не, не, аз не поставям въпрос за член 86 е за господстващо положение. Това е нещо различно. Имаме тук носител на петиция, който получава услуги в Европейския съюз. И ако има монопол, това е злоупотреба с господстващо положение и този въпрос може да се разгледа и в рамките на компетенциите на Европейската комисия. Затова, според мен, комисията трябва да разгледа този въпрос и да разгледат дали евентуално има нарушение на господстващо положение. Така че да разгледаме търговските аспекти, а не само като политически въпрос или пък като въпрос, който опира само до правата на гражданите да бъдат информирани от обществените радио и телевизия. Тук става дума за економически аспекти, за търговски аспекти. Председателката, ние ще върнем а, този въпрос към Европейската комисия, за да разгледа въпроса, свързан с а, това дали има злоупотреба с господстващо положение. Благодаря ви много. Искам да благодаря на господин Лутеран. Благодаря ви, че дойдохте днес в нашата парламентарна комисия да не запознаете с този проблем. За съжаление, аз трябва да напусна залата и председателското място ще бъде заето от Пал Чаки. Благодаря ви за членовете на комисията. Искам да кажа, че ще се видим отново утре.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 дискусията. Следващата петиция е 2338 от 2013 година, внесена от Мария Наваро Диего от Испания. от името на общността Impagats Habitage Valencia. Всъщност има двама вносители от Испания. Давам ви думата за около 5-6 минути. Имате думата, заповядайте. Nosotros, ciudadanos de la Unión. Чувате ли ме? Да. Ние сме граждани на Европейския съюз и сме пред вашата комисия. И искаме да изобличим несправедливостта, извършена от испанското правителство спрямо засегнатите е, лица. Те са засегнати от е, премахването на субсидията за помощи за социално настаняване. Голям брой семейства е, са засегнати от това и те също така са изправени пред много високи лихвени проценти, много по-високи от средните за, на пазара. Става въпрос за автономна общност в Валенсия и това представлява погазване на правата и принципите на Европейския съюз. Става въпрос за семейства, които не се намират в устойчиво економическо положение. Над 300 000 семейства са изправени пред ситуация, пред която испанското правителство не отпуска помощи за настаняване. Това са семейства, които по време на бума на недвижимите имоти успяха да се здобият с имот поради тези помощи. И сега, над 4 години по-късно, тези семейства трябва от собствения си джоб да плащат за допълнителните разходи за жилища и е, това са разходи в размер между 9, 90 и 300 евро на месец. Много често тези семейства не могат да си позволят този разход предвид економическото им положение. В Испания има право на настаняване е, и то е признато и в европейското право. Също така то е свързано с основни принципи, заложени в европейското право, като например доверие и а, доверие в предприятията на държавата и също така увереност в това, че закона няма да се промени не по неправомерен начин. Това се отнася и до взетите вече кредити. Така че от правна гледна точка случаят е много важен, защото, защото той се отразява върху хората по различен начин и е важно в Испания всички да имат достъп до, до закона по един и същи начин. На второ място, важно е да се каже, че местното автономно управителство се отнесе по изключително тежък начин към определен брой от тези семейства. И е, също така е, това доведе до силно забавяне в изплащането на кредитите. До 2012 година неправомерно бяха спряни тези помощи и това се отразява и от сдруженията в областта на настаняването в Валенсия. И всъщност за закупуване на някои от къщите се предоставяше определен вид ипотека – И е, резултатът беше, че семействата можеха да получат е, помощи за закупуване на жилище. Това е много важно, защото става въпрос за помощи отпускани с помощта на местното сдружение за настаняване в Веленсия. И има редица петиции за подкрепа, които бяха представени пред властите в, Валенсия. Също така там се проведоха редица протести и случая беше отнесен до прокуратурата. През 2014 година се обърнахме към съда и в момента се разглежда голям брой дела, около 500. И по всички тези причини се обръщаме към Европейския парламент с молба да поиска от Испанското правителство да спре е, да, тази практика с прекратяване на субсидиите за настаняване и също така да продължи да практикува преференциални лихвени ставки. На второ място, правителството в Валенция да разгледа политическата си отговорност по отношение на изпълнението на ангажиментите си за настаняване и председателя. Сега сега ще дадем думата на представителя на регион Валенсия, господин Густаво Мартиней. Ако искате да отговорите, заповядайте. Благодаря, господин председател. Докато това заседание се провежда, наша, нашия директор е, пътува насам, тъй като нейният полет бе отложен. Да, от името на а, регионалното правителство на Валенсия. Благодарим ви за това, че разглеждате този въпрос тук. Проблема с неплащането на субсидиите а, в а, Валенсия е в резултат от изменение на декрет 212, прият от а, на, Народната партия, според който се отмениха всички субсидии, предоставени на испански семейства за придобиване на първо жилище. Също така имаше проблем, свързан с погрешното тълкуване на закона от страна на Министерството. И най-общо, когато става въпрос за изпълнението на закона, е, в изпълнение на закона от 2012 година имаше сериозно урязване на бюджета за жилищно насъняване до 11 000 е, през 2014 година. Отражението на това намаляване на бюджета е, се отрази пряко на над 50 000 бенефициенти и общата сума е, е над 215 милиона евро. За щастие можем да кажем, че ситуацията днес се е променила. Миналата година беше избрано ново местно правителство в Валенсия, което е, има много по-социална програма. Това правителство встъпи в длъжност през юли месец миналата година и се захвана веднага с проблема с субсидии за социално жилище от първите месеци на работата на правителството бяха започнати схеми за поправяне на ситуацията. И до тук 225 милиона евро са платени. И също така 25 милиона евро са били платени и още 40 милиона евро също ще бъдат изплатени. Изплащането на оставащите 40 милиона евро ще е в полза на всички семейства, които са били засегнати от тази ситуация. И това е посланието на регионалното правителство. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега ще чуем позицията на комисията. Госпожа е, Лаура Хагиман Арелано от Генерална дирекция регионална политика. Имате думата. Благодаря. Аз с моята колега Стефани Уолфхартен присъстваме тук от името на Генерална дирекция Реджио, за да разгледаме правните аспекти, тъй като представителите на Генерална дирекция правосъдие не можаха да дойдат тук. На първо място радвам се, че ситуацията бавно се подобрява. Това е добра новина. Комисията изразява, е, е, се притеснява силно за решаването на този конфликт, който е, се отнася до бъдещето на европейски граждани, а именно е, жилище, правото на жилище с цел борба срещу бедност и социално изключване. Особено предвид факта, че Испания бе силно засегната от е, кризата и това доведе до засилване на социалното изключване. Социалното а, настаняване и, и, и, полити, и, социални, и политиките по настаняване са прерогатив на държавата членка, но комисията също има важна роля тук, чрез подкрепа за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Комисията подкрепя жилищните на, жил, на социалното настаняване за интегриране на различни общности и подобряване на достъпа до заетост здравеопазване и образование. В този случай няма съфинансиране по ФРР и за това, за жалост, комисията не може да се намеси. Сега ще дам думата на колегата Стефани, за да обясни този въпрос по-подробно. Искам да дам повече информация относно правния аспект на тази ситуация, когато разгледахме опасенията на вносителя и по-специално член 34, където става въпрос за подкрепата за жилищно настаняване. И ние установихме, че в тази ситуация няма европейско финансиране, става въпрос само и единствено за национални субсидии и както се предвижда в член 51 от хартата, тя се прилага само в държавите членки когато има връзка с европейското право. И ние не открихме връзка с европейското право, следователно комисията не е компетентна да се намеси по отношение на тези субсидии. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега давам думата на членовете за дискусия. И ако правилно разбрах позицията на област Валенсия, вие сте готови да разрешите този проблем в рамките на вашата компетенция. Отговор не, не отговарям за този въпрос тук. Представля, представим само регион Валенсия и на базата на информацията, която получихме, 225 милиона вече са били изплатени и още 40 милиона предстои да бъдат изплатени. Следователно има воля да се е, изплатят сумите и също така е, е, това е планирано. Председателя, благодаря. Госпожа Родригес има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам а, да Приветствам представителите на Сдружението на хората, които са засегнати от неизплащането на тези суми. Разбирам това, което каза комисията. То наистина е така. Също така виждам, че комисията е поела ангажимент, за да улесни достъпа до жилищно настаняване съгласно европейското законодателство. Но смятам, че е много важно да видим какви принципи са залегнали в основата тук. Тук е много важно комисията в своя анализ да отрази потребността от настаняване. Какво имам предвид? Когато една държава членка разглежда своите, преразглежда своите компетенции на базата на, например, европейско законодателство, Става въпрос за закони, според които заинтересованите страни имат достъп до дадените закони и могат да се възползват от тях. Тогава е необходима правна сигурност и трябва да има доверие в правното решение, което се взема. Това е много важно и за правителството в Испания, защото те са разрешили някои от условията, които преди се продължаваха автоматично и за това бяха, беше предоставен достъп до жилищно настаняване на голям брой хора в Испания. Следователно, когато се даваха кредитите, трябваше да се знае, че има правна сигурност. И в миналото имаше такава винаги. След това настъпи промяна и в резултат от това лице, лицата нямаха достъп до по-низките лихвени ставки и това беше най-вече последица от много тежката економическа криза в Испания. В резултат от това много семейства, които добросъвестно имаха достъп до без, безопасно и сигурно жилищно настаняване, вече нямаха този достъп. И мисля, че това е проблема и това е предизвикателството, за което трябва да имаме предвид. Имаше ситуации, в които хората бяха изгонени от жилищата си поради промените в правилата за жилищно настаняване. Когато става въпрос за регионалното правителство, тук трябва да имаме предвид, че промяната в правителството става, води до промяна и в ангажиментите, които се поемат. В миналото имаше лоша администрация и също така трябва да имаме предвид, че местното правителство е положило огромни усилия. Вече има разписан график за плащанията. И освен това, текущото правителство е, прави разследване, за да разбере причините за тази ситуация и в резултат от това разследване ще се предприемат уместните мерки, за да се подобри ситуацията. И тук към е, асоциацията, към сдружението искам да кажа, че те имат пълната подкрепа на местното правителство в Валенсия и дори членовете подкрепят тяхната позиция. Благодаря, господин председателю. И първо казвам на добре дошли на вносителите и потърпевшите от неосъществените плащания. Установявам, че след толкова години битка за вашите права с националното, с регионалното правителство, обърнали сте се към националния парламент, вие все още нямате решение. Първо, е, правото на жилище е, е основно право на човек, както е записано в член 11 и 25 от Харта за правата на човек това е право, което не е изпълнено, не е спазено в Европейския съюз. Цяла Европа има жилищна криза, милиони хора нямат достоен покрив над главата си, особено в държавите, които са пострадали от политиката на строгост. Гърция, Португалия и Испания. В Испания, освен това, е, имаше десетилетия, в които правото на жилищ жилище. не, а, жилището се третираше като стока, като обект на спекулации. Не се провеждаше адекватна политика. Въпросът винаги се оставяше на частния пазар. Половин милион испанци вече са без покрив над главата си, а 35% от незаетия жилищен фонд в Европа се намира в Испания. Това е чиста спекулация. И трябва да кажем, че жили е, жив, субсидираните жилища в Испания са само 1% срещу 17% във Франция и 18% други държави. Освен това и испанската държава в периода между 2009 и 2014 година чувствително съкрати своите разходи за социални жилища. Ето защо се провали тази политика. Освен това констатираме, че вносителите отбелязват липсата на политическа воля. Те всъщност заявителите казват две неща. Първо, национални въпроси, защото държавата със задна дата е, е съкратила тези дотации за хиляди, за стотици хиляди хора. И второ, специално в областта Валенсия, правителството не е изплатило вече одобрените субсидии. Пар, Народната партия е тази, която не е изпълнила своите задължения. Говорим за хиляди семейства които вече не са били в състояние да плащат ипотеките си. Те са били измамени от националното, централното правителство, но и от регионалното правителство. Е, очевидно вече се намира е, решение за областта Валенсия, но не и за цялата държава. Това е нарушение на общностното право правото на жилище в член 34 алинея 3 от Хартата на основните права. Имаме и европейски законодателен текст по този въпрос. Имаме и съответно, съответна правна сигурност. Говорим за над 50 хиляди семейства, които са засегнали, засегнати. Тоест Европейския съюз е изцяло компетентен предвид намаляването на дефицита, съкръщаването на обществените разходи. И ето резултата. В, по отговора на комисията е, аз оставам с впечатление, че има компетентност, само ако има интерес. Ще обясня. Европейската комисия казва, жилищната политика е въпрос от национална компетентност. И същата тази комисия предписва на Гърция да промени законите си по отношение на данъчното облагане на жилища. Още веднъж ще кажа, в Валенсия, в Испания, според комисията държавата не е компетентна, в Гърция обаче внезапно е компетентна. Какво означава това? Нашата комисия по петициите трябва да подкрепи тази петиция. Важно е също така, да изпратим писмо до испанската държава, до испанското правителство с искане да, да се разреши проблема. Важно е също да поискаме информация от областта Валенсия за актуалното положение на субсидиите в момента. Е, парите са предоставени, но не са стигнали до потребителите. Къде са парите? Искаме да, да знаем. Освен това, Европейската комисия трябва да отговори на втората група о, от искания. Правната сигурност не е гарантиране. Комисията дава частичен отговор, но не се спира на въпроса за несигурността в жилищния въпрос трябва да проведем дебат по въпроса за правото на жилище, не за първи път се сблъскваме с този въпрос и мисля, че нашата комисия трябва специално да обсъди въпроса за правото на жилище. Може би да изготвим доклад по собствена инициатива за жилищното настаняване в Европа и ние трябва да помислим доко, да, и да погледнем доколко препоръките на Европейската комисия и Европейския парламент са изпълнени. Има много такива петиции. Сега на госпожа Бесера. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратка. Не искам да протакам дискусията. Благодаря на заявителите. След всички тези крайно неприятни събития, се радвам да отбележим напредък. Няма да говоря за испанското правителство, а за задължението на европейските институции да бъде гарант за това, което е част от националните законодателства, например Хартата на основните права. Това се отнася за всички евродепутати. Прав, хартата на основните права принципно трябва да отстоява това, което гражданите очакват от всестранна защита и така стигаме до член 51. Тълкуването не бива да доведе до това заявителите или петициите да бъдат отхвърлени. За пореден път е, сме изправени пред политически въпрос. Утре пред нас ще застане еврокомисаря Тимерманс. Трябва да бъдем готови да му поставим тези въпроси. Е, по отношение на правния аспект, комисията явно не може да направи кой знае какво, но това е ключов политически проблем. Да защитим най-слабите, а вместо да защитаваме най-слабите, европейските правителства и в частност и испанското правителство се опитват именно он, да, да посегнат именно на онези, които очакват поне покрив над главата си от помощта, която се предоставя. Комисията присъства тук и мисля, че можем още сега да помолим да ни кажат защо лихвите за гарантираните жилища са чувствително по-високи от приетата ставка. Това е конкретен въпрос и излиза извън рамките на въпроса за компетентността. Мисля, че трябва да имаме е, съгласие. Това въжи за всички. Защо лихвите за социалните жилища са толкова по-високи? И още нещо. Миналата седмица в парламента приехме резолюция за борбата с бедността за пра правото на жилище е основно право и мисля, че комисията сигурно ще се съгласи с това, но това предполага справедливи условия, така че всички да имат жилище с, разбира се, електроснабдяване, газ и така нататък. И още нещо по въпроса за инвестициите в социалната област. Прави се опит в рамките на Европа 2020 да се въведе един ставка на лихвата. Мисля, че тук е мястото да противодействаме в, на това в съответствие с хартата за основните права. В момента все още не го правим, но моля комисията по петициите във всички случаи да отправи тази молба към комисията във връзка с а, искането. Сега госпожа Естера Фарагут, благодаря. А, аз също ще започна с благодарност към вносителите Понякога петициите се използват, за да могат депутатите да покажат колко са добри левите партии и колко лоши десните. Но нещата не са толкова прости. Да правим обобщения, каквито чухме в залата, че едното правителство било лошо, пък другото добро, според мен това не е нито мястото, нито, начина да разрешим въпроса. Испания преживя големи кризи. 2012 година бе особено трудна година. За това бе разгледан и въпроса за парите за жилища. По този въпрос бяха сезирани съдилища на всички нива включително и конституционното право, се произнесе по въпроса в подкрепа на бедните, не на всички, но на онези, които не могат да плащат найемите си. Затова и не бяха удължени сроковете за другите помощи. Испанското правителство постави въпроса и испанските съдилища през 2015 година е, и Конституционния съд взеха отношение по въпроса. Член 35 бе тълкуван най-подробно. Освен това 55 милиона евро бяха дълговете е, от страна на настоящото правителство, наследени обаче от социалистическите им предшественици. Не може да се направи кой знае колко, но те полагат усилия. За автономната общност Валенция правителството кажа, че 2050 милиона и аз благодаря, за, за, че задойдохте при нас по този въпрос. 250 милиона евро бе, бяха дълговете. Налагаше се съответно те да бъдат плащането да бъде планирано и преструктурирано. Изплащането започна и през последните месеци, като казвам това, имам предвид в периода от декември 2014 година до, до средата на миналата година бяха платени 115 милиона евро. И едното и другото правителство внесе пренесоха суми, така че не можем да възхваляваме едните, а да черним другите. И левите и десните правителства действаха според възможностите си ако сега не достигат още 40 е, е, милиона, трябва да помислим какво може да се направи. Проблема за кризата засяга цялото испанско общество, не само а, областта Валенсия. И колегата ми Сарата каза нещо подобно, но нека да бъдем почтени е, когато не можем да виним правителството, че не проявява чувствителност. Мисля, че всички партии е, изпитват затруднения. Госпожа Воеро. Благодаря и аз от своя страна. Съжалявам, не става дума за това да кажем, че левите партии са добри, десните лоши или обратното. Мисля, че е важно а и не за това става дума тук, Сдружението ясно го показа. Общността ясно представи случая Валенсия. И става дума за нарушаване на правото на достъп до достойна, достойни социална жилища. Колегите също говориха за изключително високите лихви. И аз мисля, че тук наистина се натъкваме на големи трудности. Не става дума, че левите са добри, десните лоши, просто те провеждат различни политики. Областта Астурия е, се управлява от е, ляво е, местно управление и бяха построени 45 000 жилища. Астурия в този случай може да послужи като пример. Ние наистина се опитахме да спазваме стриктно правилата. И все пак все още има хора, които твърдят, че това не е от европейска компетентност. Комисията в отговора си каза, че достъпът до жилище е важна, важен компонент в борбата с социалната изолация. За това и трябва да се вземат съвместни мерки с държавите членки правото на жилище в Испания бе грубо погазено. Започнаха спекулат, спекулативни сделки, съкръщения на бюджета и е, включително съда на е, Европейския съюз се произнесе с е, присъди. Има дори по-лоши примери. Бяха игнорирани препоръките на испанския омбудсман а именно за удължаване срока на молбите за отлагане. Това доведе до нарушаване на е, Испанската конституция, на Европейската харта за правата на човека. Е, и аз бих попитала към Отправени ли са запитвания към госпожа еврокомисаря Тайсън по този въпрос? Благодаря ви. Изглежда, че от една страна имаме сериозен проблем, а от друга страна има и проява на добра воля от страна на испанските власти за разрешаване на този проблем, който е в тяхна компетентност. Ние ще оставим отворена тази петиция ще подготвим писмо до регионалното правителство в Валенсия, за да чуем каква е тяхната позиция. След като получим тяхното становище, надявам се да можем да затворим тази петиция с положително разрешаване на въпроса. Благодаря, господин председател. Само да допълня към това, което предложих комисията, да даде допълнителни разяснения относно ев, Евролибор. Аз не съм против това искане но доколкото разбирам, комисията няма компетенция в тази област. Каква е позицията на представителите на Европейската комисия? Изглежда, че това е вътрешен въпрос на Испания. Не мога да отговоря, каза представителя на комисията. Не зная коя генерална дирекция на комисията би била компетентна да отговори на едно подобно запитване. Със сигурност не генерална дирекция Реджио може би правосъдие, относно правната сигурност или пък ако има нарушение на доверието. Можем да разгледаме по-подробно тези аспекти. Що се отнася до това, дали а, лихвите по социалните жилища са над а, Либор. Това е друг въпрос. Председателят, т.е. вашето искане е вече ясно ли? Не, не, не съм убедена. Ще ме на испански. Не зная коя генерална дирекция трябва да отговори на този въпрос, но все пак трябва да получим някакъв отговор. Колегата говори за комисаря Тайсен. Въпросът е, че Европейската комисия решава в рамките на своите компетенции. Това е ясно. Не е отдална дирекция, изобщо компетенциите на Европейската комисия като цяло. Затова искам да разбера какво е мнението на комисията, как да се справим с този проблем. Председателят, да, ние ще видим коя е генералната дирекция, която би била компетентна по тези въпроси от Европейската комисия и бихме изпратили писмото до тях. Да, както прецени председателя и секретарията но аз предлагам да не адресираме писмото до конкретна генерална дирекция, а до Европейската комисия. Тя вече да прецени към коя дирекция да го насочи. Нека да направим това, което би било най-ефикасно. Okay. Uh... Е. Добре. Добре, ще изпратим а, е, това запитване до комисията. Следващия оратор. Благодаря ви. Беше поставен много важен въпрос от вносителите – примахването на субсидията от страна на испанското правителство. И ние трябва да им дадем някакъв отговор. Може би трябва да има някаква препоръка от страна на нашата парламентарна комисия, да има дерогация за примахването на субсидията. Но считам, че трябва да им дадем някакъв отговор в нашата комисия можем да подготвим и изпратим това писмо до комисията и до правителството на Испания, за да получим отговор от тях. Но трябва също да чуем и какво е мнението на вносителите в края на днешното разискване. Председателят. Ситуацията, доколкото разбирам, не е в проблема на централното правителство в Испания, на регионалното правителство на Валенсия, така ли е? Въпросът за субсидиите е в компетенциите на Централното правителство. В тази петиция има две неща. Субсидиите които идват от централното правителство, които засягат тези хора, които използват тези социални жилища и мерките, които се предприемат от регионалното правителство на Валенсия за решаването на проблема. Аз считам, че трябва да изпратим писмо до правителството на Испания. Госпожа Фарагуте. Действително, регионалното правителство е това, което трябва да се произнесе. И тук въпросът е разрешен, но въпросът беше отправен до правителството на Испания. Беше ни казано, че е направено необходимото, което е, е в съответствие с тези стандарти и че е цяло в национална компетентност въпроса за субсидиите и, и че тези субсидии се изплащат не автоматично на базата на постановление, което се приема ежегодно. Нека да кажа нещата по по-различен начин. Аз подкрепям асоциацията, която внесе петицията, но нека да сме откровени. Комисията по петициите не може да каже на една държава членка какво да прави, след като няма правомощия за това. В случая, когато Конституционния съд на съответната страна вече е разрешил проблема. Тук говорим за хартата за основните права. Да, но аз говоря пък за законодателството. Председателят госпожа Родригес има думата. Нека да изясним за какво става дума. Да, помощите са от компетенциите на националното правителство и ставаше дума за автоматично подновяване на плащането на тези субсидии в съответствие с лихвените проценти, които са в сила. Но тук се твърди, че е имало нарушение. Конституционният съд разглежда дело, което няма нищо общо с конкретния случай. Там става дума за основни права, за правна яснота, за правния статут. Впечатлението беше, че ще има автоматично непрекъснато подновяване, но това не се случи. Има хора, които са подписали договори за закупуване на свой дом и изведнъж са отеглени тези субсидии, което ги поставя в много уязвима ситуация, защото има промяна в процента на лихвите, които се плащат. Аз считам, че трябва тази петиция да остане отворена. И на второ място да се види дали са, има нарушаване на а, правата. Действително има заведено дело. Конституционния съд а, не е част от нашата комисия по петициите. Много важно е испанското правителство да осигури финансови ресурси за местните власти в Испания тези средства трябваше да се използват за намаляване на разходите за жилищно настаняване, но не бяха използвани по предназначение. И испанското правителство не направи нищо по въпроса. Затова искам тази е, петиция да остане отворена. Председателят. тази е, петиция. One minute, please. Sí, muchas gracias. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които взеха отношения, представители на различни политически групи. Това, което ни доведе тук в Европейския парламент е, е тази петиция. Малко бяхме е, озадачени от мнението на представителя на Народната партия всъщност съд... съдебното а, решение се отнася а, до а, подкрепа за засегнатите лица. Но тук се говори за примахване на субсидиите за всички видове жилища. регионалните омбудсмани, националния омбудсман, националните съдилища разглежда тези промени в критериите. Народната партия сега разбира, че е необходимо да бъдат възстановени субсидиите, които бяха премахнати на определен етап. Тук не става дума за някакъв рисков продукт, за някакви рискови активи, става дума за право на жилищно настаняване. И разбира се, трябва да се намери решение, иначе гражданите ще загубят доверие в институциите. Председателя ще продължим нашия диалог след като получим отговорите на писмото, което ще изпратим. Сега преминаваме към една друга петиция, 273 от 2013 година от Словакия. Това е петиция за добива на уран в Кошице. Уважаеми депутати, от името на вносителите искаме да ви благодарим за това, че разгледате петицията ние. Ние сме граждани от Кошице, това е втория по големина град в Словакия. Там е, има едно а, местност, наречена Яходна, където хората могат да се разхождат, но има и залеж на уран и този залеж е близо до източници на води. Хората са обезпокоени от разработването на урановите залежи, тъй като поставят под заплаха както хората, така и природата. Над 100 000 души подписаха петицията на Greenpeace. Много хора са, се обявиха против разработването на залежите. Много градове и села се присъединиха към петицията. Министъра на економиката на Словакия и една канадска компания Uranium, European Uranium Resources Limited подписаха договор за разработването на тези залежи. През 2014 година беше внесено изменение в закона, който урежда разработването на уранови залежи. Хората обаче са против, искат да се забрани изцяло разработването на залежи, които са в местности, които са а, уязвими, а, където гражданите се противопоставят силно. Минното дружество обаче продължава с опитите си да разработва тези залежи. Ние сме тук, за да ви кажем колко важен за нас е този въпрос. Ние, ние искаме да се разработват радиоактивни залежи в Кошица и, и в други части на Словакия. Затова ви молим да представите тази петиция на другите институции, които биха могли да направят нещо по тази петиция, за да се спазвате на хората. Бихме искали членовете на Европейския парламент да се обърнат към Министерството на економиката с искане да се отегли този меморандум за разбирателство, защото се оказва, че минните дружества имат повече права, отколкото гражданите, а това не съответства на принципите, върху които почива Европейския съюз. Местните и регионални власти в Кошеце се опитаха да спрат минните дейности, но а, това беше пренебрегнато. Би било чудесно, ако местните и регионални власти имат по-силни правомощия според законодателството. Министерството на околната среда сега приема план за нови е, зони, в които да се разработват залежи, без да се допитва до гражданите. Така че ви молим за помощ е, в това отношение. Бихме искали да ви помолим да представите тази петиция в Европейската комисия, за да следи развитието на ситуацията. Нека експертите да се произнесат, да се направи оценка на въздействието върху околната среда от мините дейности. Искаме да ви благодарим от името на гражданите на Кошице, както и от името на бъдещите поколения. Благодаря ви. Аз също искам да ви благодаря. Искам да дам думата на госпожи Хосе Мартин за становище. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вносителите за това, че ни дадоха повече информация. Но искам да подчертая, че дори и предвид тази информация, комисията не смята, че е имало нарушение на европейското законодателство, уреждащо съответната дейност, за да се предприемат някакви правни действия. Комисията може да представи някои действия, които да се вземат на национално ниво и също така от е, зависи от местното правителство да реши как ще урежда мино, а, урано добивната дейност и също така управлението на а, околната среда. Комисията смята, че правилното изпълнение на законодателството в областта на, на добивната дейност е не е нарушено и това е позицията на комисията. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата за дискусията. Има ли някой желаящ да вземе думата? Е, е, е, я се осправдним, я вас не познам, але мам такива... Извинявам се, не ви познавам. Вие не сте член на парламента, доколкото знам. Посланци, паю право дискутува. Питер? Членовете на парламента имат правото на, на обсъждане. Благодаря, господин председател. Ще подхвана нещата от друга страна. Разбирам съмненията на вносителите за, защо защото такива изключения без оглед на това е, как се осъществява минната дейност, нарушава околната среда и тревожи гражданите. Сега тук малко се въртим в кръг. Проектът още не е направен. Комисията е права. Има европейско законодателство е, и ние трябва да следим пък и комисията за правото му прилагане. Но след като все още дейността не е започнала, няма нарушение на закона. И тук се въртим малко в кръг. Затова искам да попитам вносителите. Доколко изпълниме този проект? Е, има ли нещо друго, освен намерения? Защото не е ли започнала работата, наистина се въртим в кръг. По принцип трябва да може да се да за, затворим петицията и след това, така да се каже, да я съживим, когато работата тръгне. Е, тоест, за намерение ли говорим? Някой има намерение нещо да прави. А, е, а, защото там вече се иска оценка за въздействието околна среда и така нататък. На кой етап са работите? Това мисля, че е важно за колегите да се знаем докъде сме по този въпрос. Имате право. Ще ви дам думата за отговор. Нахазаме се в таком стадио. Е, етапа, в който се намираме, е, е че Дружеството за добив на Оран е направило първоначалните планове. Е, сега е, могат да представят е, оценката за въздействието върху околната среда и да поискат право на добив. Също така могат да започнат да правят проучвателни дейности и в други места. И тук Става въпрос за добив на е, рядка е, земя, която е в е, много близо, близко, която се намира много близко до находището на уран. Смятаме, че меморандума за разбирателство е в нарушение на нашата воля, на волята на гражданите, които изразиха мнението си и отхвърлиха възможността за добивна дейност. И се обръщаме към Европейския парламент и към неговите членове да искат от нашето правителство да отмени меморандума за разбирателство и да се прекратят дейностите за добив, тъй като гражданите, живещи там, не искат да има такъв добив и не можем да чакаме да започнат тези дейности, защото ако внесем нова петиция и чакаме още три години преди да бъде обсъдена тя, то тогава добивът ще е започнал. И така, що се отнася до позицията на независимите експерти, в оценката за въздействието на, върху околната среда, мога да кажа, че е, там е мястото да се представи мнението на независимите експерти, така че тази оценка може би не трябва да е напълно завършена, може да остане отворена и да се обсъжда от другите органи. Председателя, благодаря предлагам следното. Тъй като в Словакия не са предприяти конкретни стъпки в тази посока, не мисля, че има смисъл да оставяме петицията отворена. Затова предлагам да я затворим мисля, че можем да отговорим на вашите искания, да напишем писмо до комисията, в която да изложим ситуацията и да поискаме тя да следи по-нататъчните действия. Също можем да напишем писмо до словашкото правителство, в което да посочим, че ще продължим да следим развитието на тези действия. И ако нещо се промени, можете да внесете нова петиция и да я представите пред комисията по петиции. Може ли това да е решение? Да, добре, благодаря. И последната точка за днес е е петиция 145 от 2012 година от Хайно Кристоферсън относно минодобивна дейност в Лампландия и източната част на Финландия. Уведомиха ме, че вносителя на петицията не присъства в залата. Затова ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Мартин от Генерална дирекция околна среда, да представи петицията и позицията на комисията. Благодаря. Комисията изрази мнението си по тази петиция. Ние сме активни в проследяването на изпълнението на европейското право по отношение на минодобидните дейности в Лапландия и Финландия. Предвид транспонирането на това законодателство в Финландия, имаше правна процедура, която бе закрита след като Финландия прие корективни действия. Също така имаше несъответствие по отношение на зоните в Натура 2000 година и също така в следствие на друга петиция пред парламента комисията откри официално разследване и не не откри нищо, което да ни позволи да установим правни проблеми, дължащи се на лошо изпълнение на европейско законодателство. Трябва да имаме предвид, че трябва да има съответствие с европейското законодателство, защото това е единствения начин да се гарантира устойчивото развитие на минодобивната дейност в Европейския съюз. Това беше от мен. Бях кратък. Благодаря, господин председател. Тъй като изглежда, че имаме възможност да затворим петицията днес. С нас е госпожа Килонен от Финландия. Имаме само пасивен превод за вас. Имате думата. Kiitoksia puheenjohtaja. Kantaja on tuonut tässä asiassa esiin Suomen ympäristö... Благодаря, господин председател. В петицията бяха подчертани редица без, липс, бездействие от страна на еко, е, службите и органите за е, наблюдение на околната среда в Финландия. Имаше редица проблеми в, с минодов, е, свързани с минодобивната дейност в Лапландия и други области в Финландия. В Табивара минодобивната дейност доведе до замърсяване на водите в четири езера – И сега водата в тези езера е напълно неизползваема, не може да се използва дори за миене или за сауни. Това е резултата. И защо го казвам? Защото аз съм именно от тази област. И дружеството направи публично заявление – в което каза, че не може да спази условията в е, екологичното разрешение. След това обаче органа по околната среда не предприе никакви действия, за да подобри ситуацията. И няма никакви принудителни действия, които да накарат талибара да спазят условията. И за жалост финландските служители в областта на околната среда не са спазили ангажиментите си по европейското право. Друго нещо, което трябва да кажа, че екологични проблеми, като замърсяване на водата, на въздуха е, и наред с това е, добивни дейности могат е, да имат отрицателни последици върху местната култура в Финландия, по-специално в Лапландия. Органа, който дава разрешителни за околната среда, никога не е правил изследване на ефекта от а, а, минодобивната дейност върху местното население там, суми, е, както е по смисъла на член 33 от закона. Говоря за дей, дейности по е, лов, риболов, събиране на храна в тази област. Също така има проблем с националното законодателство в Финландия по отношение на минодобивната дейност, водите и околната среда. Там се използват изрази като значителна вреда. И тези понятия нямат дефиниция. Това са правни понятия, но те нямат конкретна дефиниция. И всеки орган или правителствена агенция тълкува свободно закона. Резултатът от това е, че според властите не, няма никаква злоупотреба от гледна точка на дейността и използването на земята. Това е според властите. И силно се притеснявам от нарушенията на правата на коренното население по отношение на зачитането на околната среда и е, се обръщам към вас за разследване на нарушенията. Също така Тари Бара е, е един пример. Дружеството получава разрешение за обслужване на най-големите водни пътища в региона основното езеро, което е, има ключова роля за целия регион. И Европейския парламент не може да не обърне внимание на такива дейности, които застрашават както околната среда, така и гражданите. И тъй като става въпрос за северната част на Финландия, бъдещето на кореното население. По отношение на защитата на водните запаси, трябва да я засилим, дори и да вземем предвид работните места, които минодобивната индустрия предоставя. Не можем да си позволим да нанасяме вреди върху околната среда и водните запаси. Благодаря. Благодаря, Петър. Господин председателю, вие също казахте, може би да закрием петицията. Още веднъж благодаря на колежката ни от Финландия. Тя поставя тук въпроси, е, които трябва да влязат в протокола. Ме карат да мисля, че петицията трябва да продължи да се поддържа. Аз мисля, че си заслужава да продължим. Аз също в началото имах усещането, че можем да закрием петицията, но мисля, че си заслужава да се позамислим по тези въпроси, които бяхме поставили и да поискаме мнение. Не само комисията, мисля, че трябва да се обърнем и към финските, финландските власти е, моите, моето предложение е да остане актуална с е, е, бележка нова информация по петицията. Yes, yes. So, I, I... Благодаря. Приемам позицията ви, Петър. Ще оставим петицията отворена. Ще се обърнем да чуем към финските власти, да чуем тяхното мнение. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. Ами ако не греша, приключихме за днес. Благодаря на всички за активното участие. Желая приятна вечер. Очаквам ви утре в 9 часа сутринта. Приятна вечер на всички.